за да можем да започнем вакцинационната кампания, тъй като в противен случай всичките ни усилия биха били на халус. Благодаря. Благодаря на всички. С това приключват разискванията по тази точка от дневния ред. Следващата точка от дневния ред е въпрос за устен отговор към комисията относно е, вноса на домати от Марокко. Госпожа Мацони Ерминия. Имате думата. Нашата комисия формулира устен въпрос към комисията, защото нашата комисия не е съгласна и не е напълно доволна от отговора на комисията на запитването на Испанското сдружение на производителите на плодове, зеленчуци и растения. Комисията а, а, говори в своя отговор предимно за отговорността на държавите членки, но а, не засегна темата, която представляваше същността на петицията, а, а именно нередностите при вноса на домати от Марокко. Тези нередности бяха а, забелязани още преди години от Олаф. А, Олаф бяха установили, че има зло, злоупотреби. А, а, с регламент 3223, което означава, че са налагани по-низки мита, което е в нарушение на правилата на вътрешния пазар. И това е довело до обедняване на европейските производители. Положението е особено тежко в Португалия, Испания, Франция, Гърция, Италия. В момента комисията договаря ново двустранно споразумение с а, Марокко, а, което за пореден път не взима предвид а, проблемите. Точно обратното. продължава да няма никаква регулация за вноса на домати в Европейския съюз. Наше задължение е да се занимаем с тази тема, защото тук става дума за много важни неща, между които и поток от емигранти. Тези огромни е, е, човешки маси, които е, идват в Европа от северноафриканските държави, е, естествено безпокоят е, европейските жители. За нас е много трудно да приемем е, всички тези хора, но като съюз, пък и самата държава Италия имаме големи трудности да създадем перспектива пред тези хора при положение, че селскостопанското производство в Франция, Италия, Португалия, Гърция пада, тъй като тези държави страдат. Какво смята да направи комисията? Господин комисар, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Ако ми позволите, ще отговоря на няколко въпроса поставени. Тук благодаря на госпожа Мацони за това, че тя поставя този въпрос, за да мога да внеса някои разяснения. Първо искам да ви уверя, че комисията следи обема на домати, внасени от Марокко, много внимателно чрез система на кръстосани проверки въз основа на декларациите за теглото и обема на доматите, внасени от Марокко. До този момент комисията няма никакви доказателства за системни измами или за системни проблеми. Имаме информация за един случай, на който ще се спра малко по-късно. Това е свързано с годината 2007, когато наистина Олаф подчерта, че системата в тогавашния вид може да доведе до определени проблеми, без това да са нередности. Проблемът е с входните цени и това е изключително правомощие на митническите органи на държавите членки. Още един друг важен аспект е, че международния контекст се подчинява на все още нефинализирания кръг на преговори от Доха. И това все още може да има а, вреден ефект. Е, необходимо е да бъдат защитени интересите на европейските производители, като се спазват квотите за внос. Предава се значително внима, е, извинете, придава се голямо значение на сътрудничество. 52 000 тона е количествената квота и квотата се увеличава постъпателно през 4 години. Комисията смята, че всяка промяна в сегашните входни цени трябва да отчита необход... съответните международни споразумения. Комисията следи за надлежното изпълнение на споразумението и също така Олаф провежда разследване по споменатия случай, за който предполагам говореше госпожа Мацони. Става дума за правилното тълкуване на изпълнителните разпоредби. Обаче митническите органи са унези, които трябва да отговорят на резултатите на разследването публикацията на данните е изцяло отговорност на съответните митнически органи. Що се отнася до надзор и организацията му, това беше един от въпросите поставен от госпожа Мацони. Тук искам да кажа, че комисията следи чрез система за кръстосани проверки какъв е обема на внесените от Марокко домати. Правят се проверки ежеседмично и данните се сравняват с данните от националните митници и от Евростат. Смятам, че имаме много точна информация и ако имаше някакви системни нередности или проблеми, те веднага биха били забелязани. Благодаря ви. Председателят благодаря. Господин Херанс, госпожа Херанс Гарсия. Благодаря, господин председател. Първо, бих искала да благодаря на Комисията по петиции за тяхната дейност във връзка с жалбата на е Испанската федерация на производители, на износители на плодове, зеленчуци и цветя. Смятам, че заключенията на доклада са ясни и посочват, че комисията трябва да се вземе с този проблем и е трябвало по-рано да се вземе с този проблем, за да изясни как точно трябва да се прилагат входните цени най-вече за доматите. Комисията не само, че не успя да противодейства на подобни измами с входните цени, но комисията сключи ново споразумение с Марокко, без да се коригират недостатъците на предходното споразумение. Комисията трябва да поеме своята отговорност и да установи къде има измама и да поиска възстановяване на недовнесените средства за мита. Ние не искаме да попречим на подписването на международното споразумение. Ние искаме то да не засяга неблагоприятно европейските производители и ние искаме разпоредбите на споразумението да се спазват. Новото споразумение в Марокко е нещо, което би трябвало да даде гаранции, че разпоредбите ще се спазват. Това е искането на европейските производители. И това се отнася и до необходимостта от нова система за входни цени. Докато няма такава нова система, не може да се ратифицира това споразумение, което вече е сключено от комисията. Освен това, ако държавите членки трябва да извършват проверки, държавите членки трябва да положат значителни усилия, но в дългосрочен аспект ние призоваваме към това европейската митническа система да извършва надлежните системи, така както това се прави, например, в САЩ. Благодаря ви. Госпожа Герингер де Оденбург. Благодаря, господин председател. Според испанските фермери, които са внесли петиция в Европейския парламент, мароканските домати, внасени на ниски цени, представят риск за европейските производители на хранителни продукти. Това са наистина минимални цени, които са съгласувани в споразуменията между ЕС и Марокко, а именно 46 евро на тон. Близо 50 тона домати са изнесени миналата година от Марокко, което почти два пъти превишава квотата по споразумението, което поражда сериозен отрицателен ефект за европейските производители. Олаф още през 2007 година се е произнесъл по този въпрос, констатирайки, че системата дава възможност за ненарушаващо закона избягване на допълнителни митнически такси. А смята ли следователно комисията да преразгледа уредбата и е, да компенсира е, дефицита на митнически сборове? Благодаря, господин Балцелс. Уважаеми колеги, минали октомври аз внесох въпрос за писмен отговор до Европейската комисия, свързан с несъответствията в различни източници на статическа информация. През 2008 година е, разликата е на стойност близо 100 тона между данните на Генерална дирекция данъчно облагане и митници от една страна и Евростат от друга. Е, какво прави от тогава насам комисията, за да преодолее този проблем? Меки предвид, че ние внасяме домати не само от Марокко, а и от други трети страни. Трябва да се намери начин е, тези търговски отношения да не нанасят вреда на европейското селско стопанство. Трябва да намерим начин да контролираме вноса от трети страни. Особено онзи внос, който минава през някои северни европейски пристанища. Ако европейското производство на домати страда от отношенията между ЕС и Марокко, то щетите могат да се окажат необратими. Правилата трябва да са за всички лоялната конкуренция следва да се спазва от всички. Не можем да приемем различни е, правила за вътрешните и за външните производители. Да се приеме това означава да се примирим с намалената конкурентоспособност на нашето селско стопанство и с намаляващата заетост в него. Инак е, международната търговия трябва да се развива. Свободната търговия обаче се основава на реципрочна уредба, на реципрочни условия. И най-сетне, според мен, парламентът не би следвал да ратифицира споразумението между ЕС и Марокко, без да се включат клаузи за пазар на труда за е, социалното измерение. В противен случай, наистина, можем да нанесем непоправима вреда на европейското селско стопанство. Благодаря. Кристина, вие по спонтанно изказване ли искате да... или, или синя карта? Добре, ще ви включа в спонтанните изказвания. А сега нека чуем господин Ферейра. Благодаря, господин председател. Обсъждайки търговските отношения с Марокко и с други средиземноморски страни, като например Израел и Египет, ние отправяме предупреждение, заявявайки, че е, в резултат от тези външно-търговски споразумения цените на европейската селскостопанска продукция ще тръгнат надолу. Ние заклемяваме факта, че търговията с плодове и зеленчуци се поставя под такъв ценови натиск, особено под влиянието на големите е, търговски вериги на дребно. Така отново ще се стигне до преобладаване на интензивното земеделие в ущърп на природосъобразното, в ущърп на дребните производители, е, в ущърп на околната среда и качеството на прехраната. Ние не за пръв път предупреждаваме за всичко това и за съжаление се оказваме прави. Също така, за съжаление, комисията не се вслушва в нашите предупреждения. Не се грижи е, за оцеляването, особено на дребните сълскостопански производители в Европа. А сега на всичкото отгоре комисията се оказва е пренебрегнала и доклад на Олаф, в който се констатират нередности в отношенията е, с Марокко по повод на вноса на домати от тази страна. В новата глава за селското стопанство Европейската комисия предвижда ново нарастване на вноса на домати е, от трети страни. Питаме се, кога ще сложите край на този либералистичен фундаментализъм, жертващ е, е, всичко човешко в интерес на големите транснационални производители? Благодаря. Симато Адровери Адровер има думата. Благодаря, господин председател. До, Долматите, произведени на Канарските острови Мурсия, Валенсия и така нататък, са продукти от общността. Комисията нищо не прави, за да се предотвратят измамите, които са ни известни. Марокко внася домати при изгодни условия, както през 2010, така беше и през 2007 година. Испанските производители трябва да устоят на конкуренцията на мароканските производители, а, а заради европейските стандарти за качество, европейските изисквания, испанските производители произвеждат на много по-високи цени, тъй като производителите от трети страни не трябва да спазват тези тежки изисквания. Нашите производители наистина полагат всички усилия за да произведат стока с добро качество качество. И при това положение не можем да игнорираме факта, че а, а, разпоредбите за вноса а, не са добри. А, Олаф също посочи наредностите и измамите. Комисията казва, че е, надзора трябва да се осъществява от самите страни членки. Комисията трябва да действа. Ние не можем да е, си затваряме очите пред това, че е, Марокко плаща по-низки е, мита. Не може комисията да стои бездейна, още повече, че ни предстои подписване на ново споразумение с е, Марокко по-малко. Настояваме да приемете регламент за вноса, за да не се изкривява конкуренцията. Комисията е задължена да защити интересите на испанските производители в Испания. Госпожа Андреш Барея. Благодаря, господин председател. От 2003 година насам ние искаме промяна на регламента за вносните цени. Това беше поискано от парламент от представителите на Португалия, Испания, Франция, Италия и Гърция. В в момента е избран метод, който позволява злоупотреби с метода за приспадане, което пък води до там, че държавите е, имат по-малки приходи от мита. Член 5 на е, съответния регламент е, е основание, на което можем да се позовем. ОЛАФ, Европейската служба за борба с измамите, също посочи, че е, се наблюдават злоупотреби с метода на приспадане. Нуждаем се от спешно решение. Комисията трябва да действа от 16 години насам. Е, Испанските производители от Мурсия, Валенсия и Андалусия настояват да се намери решение, защото те са засегнати. Господин Декастро има думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, петицията, която обсъждаме днес, беше внесена в момент, когато Комисията по търговия по земеделие в парламента обсъждат новото споразумение с Марокко. Олаф потвърди, че има нередности при изчисляването на входните мита и това ощетява производителите. Производителите изразяват своята загриженост от това, че тяхната продукция е поставена в неравностойно положение, ако се подпише споразумението. Не може да се жертва замеделието в интерес на големите сектори. И освен това, политическата криза в Магреба трябва да ни накара много сериозно да преосмислим това споразумение. Госпожа Гарсия Перес. Благодаря ви, господин председател. Както казват петиционерите, Европейската комисия трябва да промени ситуацията. Петицията беше внесена от Испания и други страни. За това комисията трябва да промени регламента. Що се отнася до изчисляването на входната цена, трябва да отхвърлим метода за приспадане. Вносителите избират най-удобния за тях метод, за да не плащат допълнителни мита. Сега с новото споразумение с Марокко, ние трябва да се справим с този проблем. Най-добрият аргумент на Европейската комисия би бил да преработи из основи системата за входните цени. Това е така, защото е необходимо да има подходяща система за входни цени и тя да бъде включена в споразумението. Сега господин Лавия първи по изказванията с привличане на вниманието на председателя. Господин председател, господин комисар, смятам, че днешния дебат в резултат от внесената петиция е един дебат, който е уместен и своевременен и особено като се има предвид, че в момента парламентът обсъжда и споразумението с Марокко. Очевидно, петиционерите са загрижени от това, как ще отговори комисията. Затова парламентът настоява комисията да даде своя отговор преди да подпише каквото и да било ново споразумение. Не можем да продължаваме да искаме европейските съскостолпански производители да плащат цената за желанието за свободна търговия трябва да защитим нашия селскостопански сектор. И не става дума само за производството на домати. Става дума за цялото производство на плодове и зеленчуци, което ще пострада значително от това безразборно отваряне на пазара. Сега господин Панцели. Благодаря, господин председател. Критичните изказвания, които прозвучаха тази сутрин, са разбираеми предвид внесената от производителите петиция. Всяко споразумение е, за вноса на селско-стопанска продукция от Марокко би следвало да се ползва е, с подкрепа, но за тази цел е, то трябва да гарантира равнопоставеност и лоялна конкуренция. Инак не би имало положителен резултат от тези отношения между ЕС и Марокко. Ето защо аз призовавам Европейската комисия да търси и намери най-правилните решения, които да не нанасят ущърп на европейското селско стопанство, при достатъчно благосклонно, бихме казали, щедро отношение към Марокко, имайки предвид сегашната обстановка. Вносът на селскостопанска продукция, това число на домати, е важен за марокската економика. Господин Ромева. Благодаря. Мисля, че рутината, която се е наложила от години, вече дава своите горчиви плодове. При сегашните обстоятелства ние просто не можем да дадем ход на споразумението с Марокко. Трябва да изясним все още какво е положението на нещата при сегашното споразумение трябва да видим дали наистина клаузите на споразумението гарантират равнопоставеност между вносителите и местните европейски е, производители. И тук не става дума за някакъв протекционизъм, според мен, а за елементарна справедливост в международната търговия, за чувство на отговорност. Госпожа Готиерис Кортинес. Господин председател, благодаря на всички колеги, които се отнасят с разбиране към проблемите на Средиземноморието. Испанска делегация, както и много други, разбира, че Мурсия, Валенсия и Алмерия, тези части от Испания, тези испански провинции, са в тежко положение, поради това, че комисията не спазва своята част от споразумението. Имайки предвид още повече, че ние традиционно играем ролята на буфер в отношенията между северното, е, южното, прочем, Средиземноморие и Европа. Комисията разполага с договорни правомощия, но сякаш не е осъзнала, че интересите на нашите граждани следва да бъдат защищавани. Широко отворената врата за безразборния внос който не отговаря дори на елементарните фитосанитарни стандарти, е рецепта за по-нататъчни бедствия. Благодаря. Благодаря, господин председател. Европейския вътрешен пазар е създаден за, в полза на потребителите. Потребителите имат право да купуват здравословни и произведен по честен начин продукти което означава, че контролираните вносни квоти трябва да изпълнят три критерия. Първо, допустимото количество трябва да бъде съответно подходящо. Това се отнася до количествената страна. Второ, трябва да се контролира и качеството на внасените продукти, т.е. да има стандарти за производството. И трето, трябва да се вземе предвид въздействието върху производителите от Европейския съюз. и сделки, които са в вреда на сълскостопанските производители, съответно индустрията, трябва да не бъдат допускани. Това означава, <clears throat> че първо трябва да се разгледа този въпрос и след това да се сключи новото споразумение с Марокко. Господин Тонта. Господин Донта. Си, господин президент. Господин председател, благодаря на испанските производители, които е, внесоха петицията си, акт, който е крайно навременен. От месеци е, ние в парламента предупреждаваме комисията за опасността, която представят някои двустранни търговски споразумения за европейската економика. Ние, разбира се, се отнасяме с е, разбиране към необходимостта от помощ за развитието на Марокко към осигуряването на припитание за мароканските граждани в родината им, което, между другото, би предотвратило нови е, мигрантски вълни е, в бъдеще. Но когато комисията ни казва, че новото споразумение просто затвърждава сегашното положение на нещата, а от друга страна констатациите на Олаф е, са такива, че пораждат съмнения в твърденията на самата комисия. Ние не можем да отминем това с мълчани. Казва се, че е, клаузите на споразумението защитавали мароканските производители. Но за кои производители става въпрос? Износителите в крайна са големи е, фирми, е, които са се установили в Марокко, е, е, занимават се с интензивно земеделие. Не дребният марокански производител ще има полза от това споразумение, тъй като той не може да произвежда при условия приемливи за европейския пазар. Така че моля комисията да не се заблуждава и още по-малко да въвежда в заблуждение Европейския парламент. Благодаря, господин Шефчович, има думата. Комисарят. Благодаря, господин председател. Ще започна с някои цифри, защото те бях споменати от няколко оратори. Ще... Вносът от Марокко нарасна от 185 000 тона през 2009 до извне 2008 до 295 000 през 2005 година. Същевременно целият внос в Европейския съюз на домати нарасна от 292 до 493 хиляди тона. И внос от Марокко намаля в процентно отношение от 76 до 59. 80 милиона тона годишно 8 милиона тона годишно влизат, от тях 6,5 са пресни домати за пазара. Мисли се, че така можем да си представим мащаба на проблема. А, що се отнася до новото споразумение с Марокко, ние в комисията смятаме, че то е балансирано, не е прекалено амбициозно и, разбира се, комисията ще гарантира това, че всички условия и правила се спазват. Допълнителните количества по квотата за тарифни ставки ще бъдат в рамките на сегашните нива. 300 000 тона е сегашното ниво и с допълнителните количества ще има 285 000 тона, които ще бъдат в тарифната квота т.е. 15 000 тона ще бъдат внесени в съответствие с обичайния режим. Ако ми позволите, господин председател, ще се спра върху един друг проблем. И това са изявленията, че ние не сме действали, че ние сме бездействали. Това не е вярно, защото ние не установихме никакви пропуски в системата. Имаше един случай, за който тук стана дума, и в този един случай Олаф направи разследване и изпрати във Френския съд съответното досие и вече започна частичното възстановяване на недоизплатените мита. Що се отнася до фитосанитарните стандарти, то комисията гарантира максимално стриктен контрол на пресните плодове и зеленчуци, внасени в Европейския съюз, що се отнася до фитосанитарните стандарти. Разбирам тителността, която проявяват депутатите от Европейския парламент и земеделския сектор. Това наистина е много актуален въпрос. Искам да ви уверя, че ако организацията има конкретни доказателства за измама, ние ги молим да изпратят тези доказателства до комисията и комисията внимателно ще анализира тези данни и ще предприеме необходимите действия, ако е необходимо. Председателят, благодаря ви, господин комисар, благодаря на всички. Дебат, дебатът е приключен. Подновяваме работа в 12 часа.